Good morning everybody, we will start. Добро утро. Трябва да започваме, защото имаме доста натоварен дневен ред. А, така че трябва да пристъпим към работа. Ще говоря на испански. А, разбира се, преводът е осигурен. Estamos con el primer punto del orden del Значи започваме с първата точка от днешния дневен ред, а именно приемане на дневния ред. Има ли възражения, бележки? Тогава дневният ред се счита за прието. Следваща точка – одобрение на протоколите от двете последни заседания. Би следвало да ги одобрим. Има ли бележки по тези протоколи? Или всички са съгласни с записаното в тях? Добре, тогава преминаваме към следващата точка. Това са съобщенията на председателя. Това, което имам да ви съобщя, че се налага да приемем становище по инициативния доклад на Комисията по регионално развитие на тема кризата с Ебола. Госпожа Бисерил е автор на становището. Днес тя не може да присъства, но трябва да решим какъв да бъде срокът и да го спазим. Ето защо ви казвам, че до 6 е, февруари, 12 часа на обяд, можете да внасяте своите предложения за изменения. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от заседанието на 15 януари 2015 година. На това заседание се занимахме с редица важни доклади, по които бихме могли или би трябвало да представим становища. Политическите групи се договориха, те ще ви съобщят какъв е резултатът от дискусията, така че това бяха моите съобщения. Пета точка от дневния ред. Изслушване, което днес ще проведем за гениталното усъкътяване на жени. Знаете, че не веднъж в нашата комисия сме се занимавали с тази тема, занимавали сме се и в пленарната зала по повод на различни видове упражнено насилие срещу половете. Един от тези конкретни въпроси е гениталното усъкътяване, важна тема, която ние като европейска институция непременно трябва да разгледаме, защото тези неща се случват не само извън, но и вътре в Европейския съюз. В рамките на определени общности. Ето защо темата наистина е живо за нас госпожа Елис Петипа, координатор на европейската мрежата NFGM, европейска мрежа, както и госпожа Андрея Вонкеман, ръководен служител по политиката в Европейския офис на Върховния комисар на ООН за бежанците. За това аз ще бъда много кратка. По-важно е да изслушаме нашите гости. Благодаря и на двете че дойдоха при нас и без повече излишни приказки веднага давам думата на госпожа Елис Петипа. Заповядайте. Gracias. Um, yeah, I'm going to do without that. Um, so first, let me start by thanking the... Най-напред да благодаря uh, на вашата комисия за организирането на настоящето заседание и за поканата, която ми беше отправена. Най-напред да кажа няколко думи за европейската мрежа, която представям. Тази мрежа е, е, нова неправителствена организация, която започна от организация, която 6 години беше ръководена от Amnesty International – Обединиха се 6 неправителствени организации, които се борят за правата на жените. Когато Amnesty International започна тази кампания, осъзнахме, че все още предстои много да се направи за ефективното прилагане на холистичен подход – и затова 11 организации от цяла Европа решиха да продължат работата си, като създадаха тази мрежа и тук на картата виждате къде са разположени тези неправителствени организации, които съставляват мрежата. Мрежата разработи стратегически план за следните, следващите две години е, ще го видите тук е, на входа. Този стратегически план е представя намеренията на мрежата за следващите няколко години. Надяваме се, че е, Европейският парламент ще подкрепи нашата дейност, като повдига този въпрос на различни форуми и организира дискусии като днешната. Както можете, може би знаете, само след няколко седмици ще се проведе а, Международният ден срещу а, а, генеталното съкътяване на жени а, и първият а, план за действие. Тоест, а, това е чудесна възможност за Европейския парламент да оцени възможностите за борба с гениталното съкътяване в Европа. Също така да се оцени положението и практиката в Европа. Какво е необходимо да се направи? Е, да кажем няколко думи за мобилизацията и усилията, които полагат в момента и след това да видим каква е стратегията и какви са възможните действия и мерки, които могат да бъдат предприяти. Да, първо да ви напомня някои цифри. По оценка на УНЕЦЕ, около 100-140 милиона жени в света живеят с последиците от гениталното осъкътяване – Половин милион жени в Европа живеят в Европа с последиците на генеталното осъкътяване. Това е населението на една страна като Малта. Други 180 хиляди са заплашени. Тези цифри са достатъчно красноречиви за да станат повод за европейска мобилизация срещу гениталното осъкътяване. Най-новите научни изследвания показват, че все още има много проблеми в Европа, които трябва да бъдат решавани. Липсата на данни, за да знаем доколко разпространено е генното, ген, гениталното осъкътяване. Необходимост е да се разработят общ подход за прилагането на националните планове за борба с гениталното осъкътяване. Липсва също така система, системен подход към предлагането на услуги. Друга предизвикателство е да се премахнат пречките пред съдебното преследване на гениталното осъкътяване. Това е много важен а, въпрос. По него трябва да се направят по-нататъчни научни изследвания. И разбира се, необходимо е да се а, предотвратяват и смягчават отрицателните последици от гениталното осъкътяване. И сега, докъде сме стигнали? Благодарение на регионалната и национална мобилизация все повече се осъзнава наличието на проблема в Европа. Особено днес, когато а, в страни, където гениталното закътяване не е а, широко разпространено. И сега, през 2015 година, с задоволство можем да установим, че вече съществува политическа воля да се борим с проблема на национално и европейско равнище как се отразява тази политическа воля в законодателната дейност. И нещо има, което искам да изтъкна във връзка с пътната карта за действие за всички заинтересовани страни. Това са с червено текстовете на моят слайд. Първо, на международно равнище имаме резолюцията на Общото събрание на ООН от 2012 година, която призовава всички страни да приемат програми за предотвратяване на гениталното съкътяване. И вторият елемент – планът за действие, т.е. как реагираме на тази резолюция на ООН. Чрез приемането на съобщението на Европейската комисия от 2013 година – това съобщение се дефинират мерки за подкрепа а, на усилията за предотвратяване на гениталното осъкътяване и във вътрешната, и във външната политика. Това съобщение е прието и одобрено от Европейския парламент през февруари 2014 година, но също така и от европейските правителства, представлявани от съвета, който прие заключения по гениталното закатяване в миналата година. Това показва, че двете, трите главни институции на Европейския съюз тук са готови да действат съвместно, всеки в рамките на своите правомощия, те са готови да действат заедно за предотвратяване на този проблем. И трето, Конвенцията за предотвратяване на гениталното съкътяване И всички заинтересовани страни а, трябва да съзнават, че мерките не трябва да се приемат изолирано, а трябва а, да бъдат а, част от а, целостните усилия. А, И от приемането на Истанбулската конвенция искам да привлека вниманието ви към тази брошура, публикувана миналата година като част от кампанията на Amnesty International. Това е едно ръководство как да се прилагат из... изискванията на конвенцията. Е, с е, удоволствие ще обсъдя съдържанието на тази брошура по-нататък с вас. И така, за да обобщим. Да пога. Какви са основните стъпки? В момента сме, съществува политическа воля и тази политическа воля се превръща в законодателни актове. И трябва да бъдем благодарни на, на това, което прави Европейския парламент в тази област. Но а, как се прилагат тези решения? И най-важно как да осигурим устойчивост на политическата воля и на законодателната дейност. И това са двете главни предизвикателства. включително и пред Европейският парламент. Трябва да внимаваме да вървим напред, е, да не се връщаме назад по този въпрос. И Европейският парламент трябва да настоява и пред Европейската комисия, и пред съвета, и пред страните членки да изпълняват поетите ангажименти. Така че е, да не се забравя постепенно опасността от гениталното осъкътяване. Необходимо е да се а, да не се забравя проблемът, когато работим върху новите си планове и програми за бъдеще. Когато говорим за прилагане, за изпълняване на ангажиментите, трябва да се обърнем към другите институции. За какво става дума? Първо събиране на информация. Има, в момента се правят проучвания за това колко широко разпространено е гениталното съкътяване. Обаче, когато възлагаме подобни проучвания, тези проучвания в тях трябва да участват квалифицирани професионалисти, статистици, медици и други. И тук е необходимо да се разработят методологии и процедури, за да може събирането на данни да бъде най-успешно. Е превенцията. Необходимо е там да се отделят достатъчно средства – за да може, знаете, винаги че по-добре е да предотвратим нещо, отколкото да го лекуваме. Значи необходими са средства, ресурси, които да се насочат към най-тежко засегнатите общности и жени за променяне на мисленето и отношенията. Защото става дума за дейности, които имат дългосрочно въздействие. И членовете на нашата мрежа работят на място именно за постигането на това. Сега, защита и подкрепа. И тук е, има а, инициативи, които са в момента в ход, а, където а, са включени и социалните работници, и представители на медиите и а, научни работници. А, трябва да се види обаче как се изпълняват решенията и това, което изискват съществуващите директиви, които изискват разработването и създаването на инструменти за специализирана помощ на засегнатите от генеталното осъкътяване. Сега да кажа нещо а, за съдебното преследване и за интересите на децата. Бих искала да се обърна към членовете на парламента да се настояват пред комисията за да, по-нататъчни изследвания на въздействието на съдебното преследване на онези, които извършват а, или поръчват а, генитално осъкътяване. И накрая, през 2015 година ще бъде официално годината на програмата за развитие. И е, въпросът за гениталното закачаване трябва да залегне в е, документите. Това въжи и за външната политика на Европейския съюз. Има още много дейности, които са приоритетни, но много и предстои да се направи. Например, трябва да се настоява и да се пита службата за външна дейност какво тя прави по този въпрос в рамките на своите делегации, пък и по други канали. Това са няколкото пункта, на които исках да се спра. А, Нашите документи и цялата информация е на ваше, ваше разположение. Готов съм да ги обсъдя с вас. Е, muchas gracias a la señora Petipas por... Благодаря на госпожа Петипа. Е, Благодаря за е, тази информация, която беше много полезна за нас. Преминаваме към следващия оратор, след което вече ще продължим с дебат. Думата има госпожа Вонкеман. Ще ви я представя накратко. Тя е от Европейското бюро на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Имате думата. Um, Добро утро. Първо искам да благодаря на вашата комисия за възможността да говорим <clears throat> за обежището и за осъкътяването, гениталното осеколяване. Това е подсъдна дейност, това е една вредна практика и това е форма на насилие. Тя нарушава правата на жените, на децата, основни правила, е, правото на живот, правото е, да не бъдат подлагани на мъчение. Също така тя поддържа неравенството между мъжете и жените. И така да видим статистиката. В 2012 и 2013 година проучвахме броя на жените и момичетата, които практикуват генитално съкътяване и установихме, че около 20 000 момичета и жени са засегнати. Това са много високи числа. В течение на годините виждаме една растяща тенденция в 2013 година. Виждаме, че 25 000 момичета и жени са потърсили по тези причини убежище в Европейския съюз. В края на септември миналата година вече е имало 22 500 жени и момичета, които идват отстрани с такава практика. И ако разгледаме тенденцията, ще получим някъде около 32 000 момичета и жени за 2014 година. Виждате на графиката, пунктира показва прогнозните данни така че важно е да виждаме жълтата линия, броя на момичетата и жени потърсили убежище в Европейския съюз, а в синята линия виждаме също така една възходяща тенденция. Ако сравним това с общия брой жени, търсещи убежище, виждаме, че в 2013 година имало около 350 хиляди заявления, както от мъже, така и от жени за обежище. В 2014 година, само до края на септември, има повече от 413 хиляди мъже и жени главно от Сирия и от Еритрея. Вие ще, ще видим, че в Еритрея се практикува гениталното осъкътяване на базата на редица молби за обежище. Общия брой в 2014 година а, се вижда около 8% от а, а, страните са а, страни, практикуващи генитално усъкътяване. Страните с тази практика са около 30 сме показали тук, има и други страни, например в Азия има тук Ирак не е включен. В Кюрдистан се практикува само а, усъкътяването. И ако разгледаме страните, отбелязани с червено, това са страните с най-висок процент и вие няма да се изненадате, че Еритрея е сред тези страни. Броя на заявки и брой на молби за обежище от Еритрея е най-висок. Това просто да ви е, дадем представа за това откъде идват жените и момичетата. Какъв е техния профил? Защо търсят защита? Защо идват в Европейския съюз? Например, има момичета и жени, които търсят убежище, защото а, те се опитват да бъдат обрязвани. А, има хора, които търсят международна защита в, Европейския съюз. Има родители, които искат да защитят момичетата си от обрязване. Има закони в, тези държави, но тези закони в съответните държави не се спазват на общинско равнище. Има натиск върху тези момичета да се обрязват. Има и също така момичета и жени, които вече са преминали а, процедурата на обрязването и са дошли в Европейския съюз. Например, когато една жена а, е а, преминала тази процедура, има причини, поради които тя не иска да се върне в родната си страна. Има две измерения на търсенето на обежище. Не само жени и момичета търсят е, обежище, също е, гениталното усъкътяване. Има и други валидни причини. Европейския съюз пое е, ангажимент на равнище Европейски парламент, комисия и държавите членки, разбира се. Няма да се впускам в подробности за последните няколко години. Ролята на парламента с резолюцията от 2011 година директивата за жертвите, включително и за жените, които в момента са в Европейския съюз – е, доклада Айге за е, общността на мигрантните, естествено плана за действие на комисията за премахването на гениталното усъкътяване, Истанбулската конвенция, не можем да кажем, че Европейския съюз нищо не е направил. Напротив, има много важни жалони, образно казано, в нашата работа. Е, виждаме, че е, са направени и важни стъпки в сферата на даването на обежището Засягат се правата на жените, Директивата за квалификациите също така да, задава параметрите а, за това кой има право на международна защита и също така това а, се отнася и за гениталното съкътяване, всички жени трябва да имат достъп до процедурата на обежище, на търсене на обежище и могат да търсят обежище сами или с съпрузите си. Има специални процесуални правила, които са свързани с, с директивата за приемането. Трябва да има възможности за рехабилитиране на жертвите от насилието. Има и задължения също така в директивите, включително и директивата за условията за приемане на беженци, да се оценяват специалните потребности на уязвимите групи и да се реагира по уместен и подходящ начин. Съществуват разпоредби в европейското законодателство. Ние проведохме в 2013 година едно проучване. и Отбелязахме, че независимо от направените проучвания няма достатъчно данни за момичетата и жените, които търсят обежище в Европейския съюз, така че ние изготвихме един статистически анализ, който се нарича твърде много болка и той е уникален с данните, който давате, тъй като това е пълния, първия пълен анализ на ам, общността на мигрантите. В доклада трябва да е направя оговорка. Това са данни 2008-2011 година само, така че има промяна в динамиката, но когато правихме това проучване, 10% от кандидатите идват от държави, където се практикува усъкътяването <clears throat> Това бяха в Белгия и Германия. Над 20% търсят обежище и държавата, която актуализира статистиката, може би показва, че ще има промяна в а, а, държавите, към които се насочват търсещите обежище. Това са данни за, които ви дават представа за периода 2008-2011 година. Това са държавите, в които момичета и жени търсят а, убежище. А, оранжевите са с 20%. Опитахме се да получим колко искове са свързани с, с генитално усъкретяване. Имаме данни за Белгия, за заявленията. А, там се показва, че гениталното усъкътяване е било мотив за търсенето на убежище. Ще продължим да го разглеждаме в комисарията. Сега има някои пропуски, има някои препоръки, които вече бяха споменати от Елиз. Необходимостта е да се съберат по-добри статистически данни за гениталното осъкътяване и търсенето на обежище. Е, дали е, трябва също така да се уточнят данни, дали става дума за първа му за обежище, дали става въпрос за вторичен, вторично а, заявление или а, за отказ и така нататък. И това, което ние искаме да има по-добро разбиране, по-добра информираност, как да се провеждат интервютата тогава, когато работим с момичета и жени, идващи от страни с висок процент на а, практики на генитално съкътяване. Тази информация е известна. Трябва да се отчете риска за съответните жени и също така трябва да се разработят обучителни материали. Има и пропуск за, в информацията на относно страната по происход, тогава когато държави, едно момиче търси международна защита, а, родителите не получават същия статут, както и момичето. Това, което е важно за комисарията и с това ще приключа, да се види как това може да ни помогне да отчетем измерението на търсенето на обежище, защото много е важно да се види а, институцията обежище, а, как тя ще получи а, дължимото и място с а, прилагането на директивата за квалификациите, също така как би могла да се отчете а, да се отчете практиката на гениталното усъкътяване, как се работи с директивата за а, жертвите и как се хармонизират тези а, директиви. Също така би трябвало ние да отчетем и да намерим а, уместното правилното място на института обежище. Благодаря и за тази презентация. защото това, което ни разказахте, ни помага да съсредоточим вниманието и работата си върху такива теми, по които, както вие сами казвате, има да се прави много. Сега, останаха ни 15 минути за дискусия, след което нашите гостенки ще отговорят на вашите въпроси. Обръщам ви внимание обаче да задавате само конкретни кратки въпроси, не по-дълго от две минути а, ви предоставям, защото наистина всички трябва да получат възможност да попитат. Е, Госпожа Мовай, наистина е смайващо като си помислим, че в Европа има 500 хиляди жени, които са преживяли такова нещо. Наистина става въпрос за драматична интервенция. Говорим за генитално усъкътяване. Тъй като разполагам само с две минути, ще попитам две неща. Първо, как може да се предотврати семейства, които живеят в Европа, които са сте установили но са представители на определени културни общности, хора, които, в чиято общност малките момичета наистина биват усъкътявани, за да не могат да имат нормален сексуален живот е, по-нататък, така можем да предотвратим тези хора да спазват тази своя традиция, когато се установят в Европа защото може да попитаме някой лекар, който участва в такова нещо, който да каже, да, но това е част от тяхната традиция. Това, което искам всъщност да попитам конкретно е, има ли доказателства, че има медицински персонал, специализиран в тази област, установен в Европа, да живеещ в Европа? защото гениталното усъкътяване не е нещо само по себе си, то е част от отношението към жената като такава. Какво смятате? Да, в Европа има хора, представляващи друга традиция, други традиции, как можем да ги просветим, говоря преди всичко за мъжете, но и за жените, как можем да ги просветим по въпроса за равенството и равноправието между половете? Как можем да им обясним, че има човешко достоинство, което се зачита в нашата култура? Не можем да говорим за е, културно многообразие, когато се нарушават човешки права на жени. Веднъж дошли в Европа, тези хора трябва да приемат равноправието между мъжете и жените и равното им достоинство, т.е. трябва да се откажат от някои елементи на своята култура, нарушаващи човешките права. Много съжалявам, казва председателката. Ще бъда строга, наистина максимум две минути. Госпожа Хет. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че днес имахме възможност да изслушаме нашите гостенки, защото тъкмо въпросът за гениталното усъкътяване нямаше да бъде в днешния ни дневен ред, ако не беше нашата активна работа в полза на правата на жените. Аз от 10 години съм депутат и винаги съм настоявала за включването на тази тема в дневния ни ред бюджет. често е, ми се обаждат по телефона наистина разплакани лекари от Северна Швеция и ме питат как може е, един женски полов орган да изглежда по този начин, когато идва на преглед при мен. Е, за това говоря, че трябва да има е, съответното образование за всички всички, включително и за лекарите, защото много от тях просто са шокирани и, и е, смаяни, като видят такива момичета. Тъй, че въпросът по, за информирането е много важен. Говорихте за това, че и сега има е, много момичета и жени в Европа са застрашени от генитално усъкътяване. И в този момент – мисля, че си струва да помислим как да защитим тези жени. Um, Благодаря за вашите доклади. Благодаря за това, че организирахте дискусия по този въпрос. През последните години сме свидетели на промяна, защото вече говорим за този проблем – а когато го обсъждаме, а, това е началото на неговото решаване, защото проблема съществува от векове. А, Лин Фърксън, министър, имаше смелостта да постави този въпрос на дневен ред, да сваля ми шапка. И а, мисля, че един от начините да напреднем е по-ефективно съдебно преследване. В момента има един подобен процес в Великобритания. И то не е точно за генитално осъкътяване, а за ресторативна възстановителна хирургия след раждане. Но за да можем да напреднем всички, трябва да говорим за проблемите на гениталното закатяване, Не трябва да бъдем свенливи. Всички абсолютно трябва да продължим да говорим за този проблем, за да бъде той решен. Благодаря. Господин Себастиан, е, много благодаря. Много интересно и неща ни разказаха нашите гостенки. Аз имам два конкретни въпроса. Първо, има огромна разлика между броя на случаите, които, за които бива сезиран съда. 41 са те за последните две години. И в съобщението на Европе... А в съобщението на Европейския парламент ставаше въпрос за стотици жертви. За това искам да попитам за каква политика трябва да настояваме в държавите членки, за да а, бъдат в състояние такива жени да се обръщат и към съдилищата. Мисля, че тук трябва е необходима истинска сериозна политика. Втората конкретна, втория конкретен въпрос е принципът на екстериториалността. Да, такива престъпления трябва да бъдат преследвани и в трети страни, но има държави членки на Европейския съюз, в които този принцип на екстратериториалността не се спазва. Какво можем да направим против това? Благодаря. Ich habe auch eine ganz kurze Frage. Моят въпрос е съвсем кратък. Вие сте специалистки и за това искам да ви попитам. Смятате ли, че е разумно при медицинските прегледи, при посрещането на бежанци да се проверява и това имало ли е генитално усикатяване или не, защото от една страна това би било добре и за статистиката, и за проследяване на това какви жени попадат в Европа, от друга страна обаче пък е нарушаване на личното пространство. Е, провеждането на такъв преглед и жените могат да останат с чувството, че мъжете са, че само това ги интересува европейците. Благодаря за това, че бяхте толкова кратка. И сега последен въпрос. Благодаря. Не можах да изслушам всички изказвания, но познавам доклада. В областта, наред с политиката за обежище, има и политика на експулсия към така наречени сигурни страни. Когато става обаче дума за кредиталното осъкътяване, виждаме, че има страни, които са положили големи усилия за неговото премахване – Статистиката показва, че в някои страни нещата са по-добре, но дори в тези страни има райони, е, където нещата е, са много по-зле. Когато говорим за тези сигурни страни, където се връщат е, онези, които не са получили право на обежище, те могат да попадат именно в такива райони. А, какво ще кажете по въпроса за тези така наречени сигурни страни? Второ, така нареченото доброволно връщане. Знаете, че мотивите за подобни, подобно доброволно връщане предполага защитата на връщащите се в своите страни. Осигурена ли тази защита и по отношение на гениталното съкътяване? Благодаря за този последен въпрос. Сега ще дам думата на нашите докладчици, които ще отговорят на зададените въпроси. Искам да кажа, че и двата доклада ще бъдат разпратени на всички колеги по електронната почта, така че ще имате пълната информация. Е, съвсем накратко, ако обичате. Една минута. Благодаря в такъв случай се отказвате от изказване. Сега давам думата на докладчика. Съвсем накратко. Съжалявам, че бързаме, трябва да присъстваме на друга конференция. И затова ще бъда кратка. Имаше въпрос за превенцията. И какво можем да направим по този въпрос? Когато става дума за превенция, важното е да подготвяме дейности, които са насочени пряко към засегнатите общности. Не трябва наново да измисляме колелото. И с удоволствие ще споделим с вас информация за някои от съществуващите проекти в областта на превенцията. Подобни въпроси са разгледани в тази брошура, която ви показах. Сега по отношение на подготовката. Е, това е нещо, което ние призоваваме, но не много е направено. Особено е, електронното обучение, което в момента е на разположение на няколко, на няколко езика в рамките на нашата мрежа. От него могат да се възползват и професионалистите, които се занимават с въпросите на убежището. Но тук много важна е ролята на Европейския съюз, който финансира подобна дейност, включително и платформата. Но необходимо е а, а, незабавно да реагираме, за да може в а, тези а, компютърни уроци да се осигури а, учебна програма, в която отразява изискванията и на директивите, и на директивата за обежището, така че всичка тази, цялата тази информация да стигне до професионалистите, които се занимават тези въпроси. Сега, за проституцията. И как да дадем възможност на жените да търсят правата си по съдебен ред. Това се отнася не само за гениталното осъкътяване. Това се отнася до по-широкия въпрос на насилието по полов признак. Жените трябва да знаят правата си и не трябва да приемат каквото и да е насилие над телата си. Тук става дума и за изграждане на капацитет, и за разпространяване на информация за правата на жените. И още един въпрос имаше за медицинските прегледи. Това е труден въпрос, който поражда много спорове. Трябва да бъдем внимателни как използваме тези медицински прегледи, защото те могат да превърнат жените и момичетата отново в жертви. Още много мога да ви кажа, но сега трябва да си тръгвам, но съм готова да се срещам с вас както в личен порядък, за да разговорим, разговаряме какво правите като депутати в Европейския парламент за решаване на тези проблеми. Имате моите контакти, ще имаме възможност да говорим по тези въпроси и по-нататък. Има думата госпожа Фонкеман. Да, благодаря ви. По първия въпрос за това как можем да предотвратим гениталното осъкътяване, което е така дълбоко залегнало в културата, мисля, че това, което е важно, това, което се прави в беженските лагери е да се обясни на общностите, че това е вредна практика, като се говори с членовете на общността за вредните последици на тази практика, за да се обсъдят също така альтернативните възможности. И аз виждам паралели, ако разгледаме центровете за беженци, ако се търсят паралели и възможности за повишаване на информираността на хората. И естествено трябва да се насочим не само към момичетата и жените, а трябва да се насочим и към мъжете и да ги включим в това обсъждане. Имаме примери на добри практики в беженските лагери, където работим също така и с религиозни лидери, защото те са много важни. В някои държави се използва религията за насърчаване на практиките на генитално съкътяване. И да, наистина, трябва да говорим за този проблем. Трябва да говорим за промените през последните години. И аз се изненадвам също така а, от а, това, което се наблюдава в Европейския съюз. Аз съм работила в Африка и наистина това е един ключов въпрос. Сега по последния въпрос за медицинските аспекти е, искам да кажа, че медицинските аспекти не са отговор на проблема. Трябва да се обмисля проблема за репатриране в безопасни държави. И мисля, че това е уместен въпрос, защото може би някои държави са класифицирани като безопасни, обаче на базата на последните данни и практиката този въпрос трябва да се преразгледа, защото няма достатъчно информация в кои части на страните се, се е, се използва тази практика и с цялото обсъждане се ам, повдига въпроса за вътрешното разселване. Дали може жената, която се оплаква от такава практика, да бъде преселена в друга част от страната? Дали също така дали може да се осигурят механизми за подкрепа а, например, а, мисля си за Сомалия, не може да се върне на жена от едно племе да отида в друго племе. Така че, както казвате, това са наистина уместни въпроси. Ние в комисарията по беженците Виждаме, че ние работим а, и, по държавите по происход, работим по а, процедурите за интервюиране на потенциални жертви на насилие и е необходимо по-нататъчна работа в тази сфера. Благодаря на госпожа Вон Кеман. Благодаря за тези отговори. Мисля, че имахме чудесна възможност да обменим интересни мнения по този изключително важен въпрос. Надявам се, че този дебат ще продължи, защото е много важно през февруари, защото през февруари в пленарна зала ще има разискване по въпроса. Благодаря много за вашата работа, благодаря за дейността на вашите организации, нашата комисия и за в бъдеще с най-голямо удоволствие и ще си сътрудничи с вас, защото за всички нас е много важно да сложим край на този вид насилие срещу жени и деца. Благодаря ви две-три минутки почивка. След което започваме дебата с председателството на съвет. Oui, il est aussi là-dessus, donc tu pourrais l'avoir si tu as une... Unfortunately. Queridos colegas, vamos... Уважаеми колеги, сега преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. който беше предвиден за обсъждане с председателството на съвета, за да може да видим каква е тяхната работна програма. С нас е министъра на социалната политика на Латвия Олдис Алгулис. Ще разменим становища в контекста на традиционното представяне на новото председателство. Председателството излага своята програма, своите приоритети в нашата сфера на отговорности. В Латвия това е министър на социалната политика, който се занимава с, с тези въпроси. Аз благодаря на господин Огулас, който а, така любезно се съгласи да дойде в нашата комисия. Имате около 15 минути приблизително да направите една встъпителна презентация. След това колегите от нашата комисия ще вземат участие в дебата или с въпроси, или с коментари, така че да може след това да чуем вашите заключителни бележки. Искам да ви дам думата сега. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест днес да имам това, че имам възможност днес да представя пред вас приоритетите на латвийското председателство в областта на равенството между половете. Най-важното, което искам да споделя с вас днес, е, че за толкова кратко време не беше е, лесно да съкратя нещата, защото равенството между половете е изключително многолика тема ние в съответствие с подхода в нашата страна а, избрахме подход на интегриране на тази политика във всички останали области на политиката. Тоест проблемът за равенството между половете се включва за нас в всички останали области на политиката. Тя се, това е тема интегрирана в тях. Най-важни, разбира се, сред тях са заето социална политика, здравеопазване и сътрудничество за развитие. А сега позволете ми да направя, да ви информирам малко по-подробно. Първо започвам с социалната политика. Това е ресора на комисията по, на комитета ЕПСКО, комисията по защита на потребителите, здравеопазване и прочие. Тук целта е да се създаде устойчив единен вътрешен пазар, който да допринесе за укрепването и възстановяването на европейските економики и същевременно за укрепването на човешките права. Ето тук е мястото, където правата на жените играят особена роля. Въпросът е важен и в контекста на стратегията Европа 2020 и постигането на нейните цели в областта на заетостта и социалната политика, включително и борбата срещу бедността и социалната изолация. Заедостта сред жените е на възраст от 20 до 64 години в Европейския съюз в момента е с около 12% по-ниска, отколкото при мъжете. Това не е незадоволително състояние. Какви са причините? Първо, а, няма, жените нямат достатъчно възможности да ползват социални услуги, като детски градини, детски ясли и прочие. Освен това, наша задача е да помогнем и на двамата родители да участват наистина активно в воденето на домакинството и отглеждането на децата. Тоест и мъжа и жената поравно. Това е въпрос, който латвийското председателство ще включи в заключенията на съвета ЕПСКО, както и в дневния ред на заседанието на ЕПСКО. Ще разработим конкретни предложения за държавите членки и Европейската комисия по този въпрос. Предложения, например, за намаляване на пречките пред жените да участват по-широко в пазара на труда. Ще се застъпваме за равно заплащане, за равен труд. Раз, разли, различното заплащане на мъжете и жените на пазара на труда е проблем и е пречка за равенството, за действителното равенство между половете в економиката. За това наша цел е да затворим тази ножица. Вече започнахме работата по този въпрос, като поехме, разбира се, постигнахте резултати от предишното председателство. Смятаме да се посветим на въпроси, които според нас до сега са били недостатъчно зачитани. Например, различните пенсионни права на мъжете и жените. Това е въпрос, който трябва, по който трябва да се работи. За съжаление, все още въжи това, че бедността е от женски род в Европа. В връзка с това и е и факта, че жените взимат с около 38% по-низки пенсии от мъжете. Ето защо Латвийското председателство възнамерява да подготви документ за съвета ЕПСКО за да могат министрите да се занимаят и с пенсионните права на мъжете и жените в Европа. Защото е много важно да имат еднакво достойни старини. До сега този проблем не е бил обсъждан достатъчно задълбочено. Европейската комисия също възнамерява да излезе с предложение – за решаване на този проблем. Разбира се, в сътрудничество с съвета ЕПСКО. Що се отнася до законодателната област, Латвия заедно с Европейската комисия ще разработи проекто директива за балансираното представяне на мъжете и жените в управителните съвети на предприятията търгувани на борсата, защото и в момента няма такова равенство. В най-големите компании процентът на жените е 18,6. Процентът на жените представени в надзорните и управителни съвета. съвети, като в различните държави членки е, представата за баланс между половете е различна, така че латвийското председателство ще се погрижи дебатът да продължи, за да може да се постигне консенсус между държавите членки. Подходът ни е интегриран, междудисциплинарен. А що се отнася до сферата на компетентност на съвета ЕПСКО, не можем да отминем и здравеопазването говорим за здравословен начин на живот. Това е важен аспект. В е, Рига през май ще има конференция на доста високо равнище, е, в, на която ще се обсъдят въпроси на здравословното хранене, движението и равенството между момичетата и момчетата. Външната политика също има а, своите аспекти на равенство между половете. В това отношение латвийското председателство а, няма да се различава от предишните председателства. Този въпрос ще има важно значение и за нас. О, освен това, рамката за развитието след 2015 година също ще съдържа всички тези аспекти, за които говоря. Целта ни е да увеличим възможностите на жените да се реализират економически. Това е важен краягален камък на дневния ред за периода след 2015 година, както и дневния ред от Пекин това отношение смятаме да си сътрудничим и с неправителствени организации. Ще, с тях на помощ ще организираме в Рига конференция на, посветена на темата за осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда за жените. Както и предходните председателства, и ние ще а, бъдем представени на, Евро... на съвета по равенство между половете, който ще се проведе в ОНЕ в Нью Йорк през март 2014 година. През март 2014 година Агенцията по основни права излезе с публикация, която ни накара да осъзнаем, че все още съществува проблемът насилие срещу жените в Европейския съюз. Всяка трета жена в Европейския съюз, според статистиката, страда от насилие. И ние трябва да се противопоставим това когато има равенство между половете де юре и де факто и този е, проблем ще бъде преодолян. За това смятам, че приоритетите, които латвийското председателство е избрало в областта на равенството между половете, включително и економ... Е, разширяване на економическите възможности на жените, ще допринесат и за намаляване на насилието срещу жените. И в края искам да благодаря на Европейския е, парламент и на Европейския е, институт за равенството между половете за помощта, когато е, пишехме своя дневен ред. Сега съм готов да отговоря на всички ваши въпроси. Eh, Благодаря много, господин министр. Преди да започнем с, с коментарите, може би искам да се възползвам от възможността, ако ми позволите да ви задам въпрос, който ви зададохме още миналата седмица, когато говорихме с лицето, а, което отговаряше за вашето посещение. А, бих, бихме искали да знаем какво е вашето становище по въпроса, който зададохме. Имам предвид ситуацията с директивата за майчинството. Това е едно предложение, което беше изключено от комисията, което ще бъде изтеглено от законодателството. Миналата седмица, ако не бъркам, се проведе гласуване за работата на комисията. Вярно е, че нямаше възможност да се намери решение е, на въпроса, но имаше гласуване по някои конкретни въпроси, например директивата за майчинството и мнозинството в Европейския парламент е, държи да се запазят тези разпоредби. Може би трябва да се създаде работна група заедно с председателското трио. Искам да запитам дали са предприяти конкретни действия, за да се запаси това досие и дали ще има сътрудничество между парламента и съвети. И сега вече може би да започнем с коментарите и въпросите от колегите. Госпожа Морвай, вие ще бъдете първа. След това ще преминем към следващата точка в дневния ни ред. Те, всички имате възможност да вземете участие в дебата. Моля, спазвайте регламента. Благодаря, господин а, министър. Като унгарка, аз винаги а, се надявам, че когато нови държави членки поемат а, председателството ще може да проведем един по-искрен дебат относно дълбоките разграничения, които съществуват в Европейския съюз, не само между жените и мъжете, но и между бившите социалистически държави и старите държави членки. Ако говорим за сферата на работата в контекста на Европейския съюз. Вие казахте, че това е един от приоритетните ви въпроси. Не можем да пропуснем въпроса за миграцията и по-специално миграцията вътре в Европейския съюз. Аз мисля, че това е един не по-малък проблем. В Унгария а, много жени са принудени да напуснат от родината си, в случай Унгария, но аз смятам, че това е валидно и за Латвия, те оставят семействата си и отиват в държави, в западни държави, да се грижат за деца или да работят като чистачки, да работят, да се грижат за възрастни хора. И по този начин ми напомня а, ситуацията на ситуацията в третия свят. До каква степен а, това влияе на живота на жените. Има един друг проблем. Ако използвам един старомотен израз глава на семейството, много жени всъщност са оставени сами и те не са, а, не, не се чувстват в безопасност, чувстват се уязвими и това може да застраши съществуването на жените. До каква степен осъзнавате тези проблеми вие като като председател на Европейския съюз и това е важно за дебата за иммиграцията. Председателка, благодаря ви. Госпожа Вицинге Чуте, благодаря господин, госпожа председател. Първо искам да предложа нашия брат от Латвия за огромната отговорност Пожелавам ви да имате добро председателство. Аз много се радвам, господин министр, че един от основните ви приоритети е равнопоставеността между половете. Много се радвам, че в крайна сметка Латвия ще се заде платформа за борба срещу незаконната работна заедост. Това е важно не само в Европейския съюз, но борбата изобщо срещу незаконната работа. Един от най-засегнатите сектори, за съжаление, е сектора на строителството. Жените много често а, страдат от а, а, в този сектор. Те също така страдат и когато са вкъщи и без работа. Те имат много малки доходи. Как мислите, господин министр, да се борите срещу факта, че жените не работят нямат нормална работна заедост, работят само вкъщи. И какви конкретни мерки ще предприемете, за да а, изравните заплатите на мъжете и жените, защото сега съществува разлика от порядъка на 30%. Какво ще използвате като мярка? Председателката, благодаря. Госпожа Беседра, имате думата. Muchas gracias por su presencia hoy, señor ministro. Es un placer. Благодаря, господин министр. Благодаря, че сте наш гост. За нас е беше удоволствие да изслушаме вашата програма. Бих искал да попитам, имате ли някакви намерения и как ще решавате определени въпроси? Бих искала да знам по-конкретно как латвийското председателство ще решава проблема с прилагането Истанбулският протокол и неговата ратификация. Той не е ратифициран от всички страни и аз разбирам, че в момента се взимат мерки за неговото ратифициране. Това е една чудесна възможност за, за Латвия а, да настоява за интегриране на тези инструменти в нашата работа. А, документ като този, който е задължителен, трябва да бъде ратифициран от всички. Надявам се, че ще направите необходимото протокола да бъде ратифициран от всички. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Радваме се, че латвийското председателство ще обърне толкова голямо внимание на въпроса за равенството между мъжете и жените. И слушах с удоволствие вашето намерение да включите този въпрос във всички европейски политики. Има обаче нещо, което не споменахте, но то не трябва да се забравят селското стопанство. Разликата в заплащането между мъжете и жените, които работят в селското стопанство, разликата в пенсиите, а също така и различията в достъпът им до здравни услуги. Това е нещо, което ни безпокои. Искам да попитам, помислило ли е за това, помислило ли е за това латвийското председателство? за защита на правата на жените, които работят в селското стопанство и за укрепване на техните права. Благодаря, госпожа Мьорк. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам следният въпрос. имаме декларацията на тройното председателство за равенството между мъжете и жените. Отдавна съществува тази практика за осигуряване на приемственост между трите председателства предишното, настоящето и следващото. Доколкото разбирам, тази практика е прекратена. Бихте ли ни казали нещо по този въпрос? Мисля, че тази практика беше полезна. И като се има предвид значението на проблема за равенството между мъжете и жените, би трябвало да има приемственост между вашето председателство и следващите председателства. Особено когато става дума за борбата срещу насилието а, срещу жени. Имам предвид правата на контрацептиви, правата на аборт и така нататък. Всички тези права, противозачатъчни средства, всички тези права са атакувани от десницата в много страни. Радвам се, че отделяте специално внимание на тези въпроси във вашата работа. А, също така и платформата за обсъждане на тези въпроси, в която е възможност да се обединят усилията на всички страни. Заключението от заседанието през март ще бъдат особено важни по отношение на целите за устойчиво развитие. Благодаря. Благодаря. Господин Дерик. господин министр, желая ви много кураж и много сили да изпълните своите важни задачи. Вие много правилно казахте, бедността от женски род. Наистина жените получават 38% по-низки пенсии. Що се отнася до равенството между половете, имам чувството, че давате едни отговори, които ги слушаме от десетина години. През 1957 година, още в 1957 година, през 60 години в Германия се направи проустройство на социалната система и от тогава жените са ощетени, защото тук говорим за а, м, договор между поколенията. На времето се мислеше само за пенсионерите, а не за идващите деца. Най-важното е да спасим жената от нейната зависимост, защото една жена с две до три е, е, деца всъщност няма как да работи, за да получи висока пенсия трябва да има балансираност в това отношение. Имам предложение, с което могат да се решат много проблеми. Просто трябва кораж. Е, проявете е, смелостта и настоявайте да се заплаща на жените за това, че отглеждат децата си, така както се заплаща на учителките в детските градини и яслите. Европейска заплата за възпитаване на деце. Тя ще реши много въпроси защото а, извън кърменето на децата и раждането им, и мъжете могат да вършат същата работа, срещу която да получават заплата за отглеждане. Мисля, че за да прокарате такава революционна идея, ще ви трябва много кораж, но ще решите много проблеми. Sí, una solución radical. Тодария пара. Да, а, радикално предложение чухме. Не мисля, че сега е момента да се впуснем в изчерпателна дискусия, но определено ще трябва да зададем много въпроси, защото някои предложения може би изглеждат са като насочени към постигане на равнопоставеност, те всъщност бутат жените в старото им русло и не се постига напредък в онова, което искаме да направим. Може би господин Алголис има становище по този въпрос. Мисля, че <clears throat> а, с това приключихме първия етап от въпросите. Всъщност, преди да дам думата на господин министъра, комисията е тук. Може би комисията би искала да повдигне някакъв въпрос. Иска ли комисията да каже нещо? Не, тогава ще дам думата на вас, господин министър. Jā, paldies par е, jautājumiem. Благодаря за проявения интерес, благодаря за поставените въпроси. Ще се опитам да им отговоря колкото мога по цялостно. Сега първия въпрос – отпускът по майчинство за отглеждане на дете. Разбира се, в момента парламентът и съветът са, прави сте са на различно мнение по тази директива. Комисията има свое предложение. Тоест, ако, след, ако до 6 месеца този въпрос не бъде решен, тогава комисията ще оттегли предложението си и ще подготви ново. Разбира се, че че председателството отдава изключително важно значение на въпроса за майчинството, но тъй като за сега няма признаци за така сближаване на мненията в съвета и за възлагане на мандат по този въпрос, ние нямаме друг избор, освен да продължим да работим както можем. Може би са необходими нови инициативи, един свеж поглед върху нещата, защото времето си минава, въпросът продължава да е актуален и да не е решен. Но може би междувременно някои условия са се променили, може би е нужно някое по-модерно предложение, както тук вече беше казано. Може би е дошло време за мерки, които ни, ще ни позволят по-добре да осъществим целите си. Същото се отнася и за проблема с заетостта на майките, респективно на родителите по време на отпуска за отглеждане на дете. Въпросът продължава да е открит и честно казано не виждам голям шанс държавите членки тък му сега да се разберат. Казвам ви го в прав текст. Следващия въпрос беше свързан с иммиграцията и различните условия на пазар на труда за мъже и жени. Аз ви казах, че разглеждаме тези въпроси в по-широк контекст. Миграция, економика и други области могат да се разглеждат по различен начин. Нашият подход е, е, е да е, пазарът на труда да включва всички, да интегрираме всички въпроси в един. Не да разглеждаме отделно въпроса за пенсиите, въпроса за миграцията, въпроса за пазара на труда. Не, това е животът на един човек. Той се случва във всички области на политиката. Трябва да погледнем какво става, какво прави жената по време на отпуск по майчинство и не само това. Има случаи, когато трябва да се полагат грижи за член от семейството. Всички тези въпроси ще бъдат поставени в тяхната цялост на съвета ЕПСКО през юни. Тоест, а, ние твърдим, че няма един проблем, има комплекс от проблеми. Що се отнася до заетостта, това е проблем в цяла Европа. Тук някой попита за строителния сектор. Не само в този сектор има проблем и защото и, в, и за това и тук подходът ни трябва да е по-обхватен и широк. Разбира се, че е важен въпрос за инспекциите по труда, за контрола върху случващото се на пазара на труда. И друг не е по-малко важен въпрос, според нас, е а, преследването на различните схеми за откриване на данъци в тези сектори. Знаете, че в някои сектори това от доста често се случва. И в това отношение се предвиждат наистина комплексни мерки. Говорих вече за борбата с, срещу укриването на данъци, данъчните измами и прочие и прочие. Има и много важни въпроси на сигурността на работното място и на закрилата на труда. А, също така здравеопазването, превентивното за здравеопазване на пазара на труда. Виждате, че отново е а, отново е комплексен въпрос, защото, примерно, ако извлечем от борбата с данъчните измами едни пари, ще можем да подобрим положението в друга област. Следващия въпрос – насилието и конвенцията от Истанбул. Информацията, с която разполагам до момента, показва, че Европейската комисия работи по въпроса за това как да протече сътрудничеството между държавите членки по този въпрос, така че Европейския съюз като такъв да се присъедини към тази конвенция. Конкретно за Латвия е, имаме е, за намерение до 2016 година да сме се присъединили и до 2018 да сме ратифицирали. Но до настъпването на тези дати искаме вече да сме осъществили различните мерки. Целта не е просто да подпишем една конвенция и след това дълго-дълго е, да подготвяме мерките за нейното прилагаме. Искаме да бъдем продуктивни. Естествено, че конвенцията от Истанвил цел трябва да се ратифицира. Беше поставен въпрос за различните видове насилие, включително принудителните бракове. Да, това са въпроси, които са тема и на съвета по правосъдие и вътрешни работи, Предстои да се приемат заключения за борбата с насилието срещу жени и мъже, включително и чрез генитално осъкътяване. По този въпроси вече се работи доста дейно, така че съветът е насочил вниманието си към тях. И в самата Латвия има много тясно сътрудничество между съответните министерства, за да можем наистина много бързо да осъществим нещата. Програмата от Дафна е много важен инструмент. Това е програма във връзка с, с закрилата на жертвите на насилие. За да, това е важно за нас, защото е важно насилникът да бъде наказан, а жертвата да бъде закрилена. Има различни данни, включително и от Института по равенството на половете, който публикува интересни данни. За съжаление, наистина ситуацията не е цветуща, но какво да направим? Попитахте за равенството на половете в областта на селското стопанство. Тук пак ще отговоря. Подходът ни не е поединично към секторите. Не, подходът ни е а, общ, комплексен, защото може би в една държава проблемите са повече в аграрната област, в друга държава, в промишлената и прочие и прочие. За това се надяваме, че нашият подход, който ние наричаме интегриран и включващ различни области на политиката, ще бъде достатъчно успешен наистина смятаме да обхванем в неговата цялост целия професионален живот на човека, за да видим защо се стига до такива разлики в, между мъжете и жените и се надявам много сериозно на сътрудничеството на парламента в това отношение. Изследването на причините за тези, за възникването на различията, които в някои случаи са огромни. Разбира се, че ще обърнем внимание и на селско-стопанския сектор. беше а, поставен въпрос и за общата декларация на председателската тройка. Разбира се, че се опитваме да продължим работата, започната от италианското председателство и нещо, което естествено ще направи и люксембургското председателство с нашата работа. Ние подписахме общо писмо, в което подчертаваме, че ще продължим работата особено в областта на социалното предприемачество – Разбира се, че има приемственост. Разбира се, че работим на базата на постигнатото от предходните председателства. Никой от нас не се кани да измисля топлата вода. Не, опитваме се да решаваме актуални въпроси, какъвто е този за равенството между половете, но да ги разглеждаме интегрирано. Съжалявам, че постоянно употребявам тази дума но наистина няма да разглеждаме въпроса за равенството между половете изолирано. Не, ще го разглеждаме на един комплексен фон. Въпросът за пенсиите. И предложението за заплащане на майчинския труд. Ножицата между, множицата между пенсиите на мъжете и жените в държавите членки е доста голяма и въпросът наистина е приоритетен за нас. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да установим кои са причините за тези понякога огромни разлики – ще се опитаме и да а, идентифицираме мерките, с които можем да намалим тези различия. Включително и ще потърсим възможно, нови възможности за съчетаване на професионалния и семейния живот. Например, една майка, която отглежда децата си от дома, трябва да има много по-лесен достъп обратно до пазара на труда. за да не се стигне и до това да получава дискриминираща пенсия, когато бъде възрастна. Мисля, че се опитах да отговоря на всички въпроси. Не знам дали не пропуснах нещо, но разбира се, съм готов да отговоря и на допълнителни въпроси. Eh, Благодаря, господин министр. Всички спазихте регламента, за което много ви благодаря. Имаме 10 минути до времето на гласуването. Дали останаха въпроси, на които не, са, не, не беше даден отговор или незададени въпроси? Не. Благодаря, господин министр министър, за това, че бяхте на нашето заседание и се надяваме, че през следващите няколко месеца ще продължим сътрудничеството си с вас и ще можем да допринесем за повдигнатите днес въпроси, които са много важни за нас и се надяваме, че ще постигнем много добри резултати. Cienītā priekšstādātājs kundze, цените deputāti. Благодаря.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 много ви благодаря за зададените въпроси, защото и за интереса, защото темата засяга всички ни, равенството между половете и те първа има да се върши много работа по нея. Наистина с всичката си енергия трябва да подходим към решаването на проблемите. Естествено, че ще се съобразя и с вашите мнения, с вашите съвети по отношение на това, как да очертаем приоритетите, кои да бъдат те. Надявам се, че нашето председателство ще може да изпълни амбициозните си цели. И тук отново се връщам на различните пенсионни права на мъжете и жените. Нашето латвийско председателство е твърдо решено да постигне нещо конкретно. Може би в кратки срокове то няма да се усети от европейските граждани, но а, това е дискусия, която непременно трябва да се проведе а, защото има и много предубеждения в това отношение. А, трябва да започнем още от възможностите за образование, възможностите за съчетаване на професия и семейство. Що се отнася до директивата за отпуска по майчинство, ние ще продължим да бъдем във връзка с вас, защото тя е един от приоритетите на нашето председателство тя е част от, на, от нашите мерки за постигане на по-добра възможност за съчетаване на семейство и а, професия по въпроса за представителството на жените в надзорните съвети. Твърдо сме решени да нам потърсим консенсус в съвета. И друг въпрос, който е изключително остър е насилието срещу жени. Той също е сред нашите приоритети. А, знам, че е и ваш приоритет. Латвийското председателство ще се опита да допринесе за едно по-добро участие на жените в стопанския живот. Надявам се, че ще мога да видя някой от вас и в Латвия. И много ви благодаря за този разговор. Благодаря, господин министр. С това Приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. Пет минути почивка, но моля бъдете точни. В 11 часа започва гласуване. February. I don't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 Okay, please, dear colleagues, we will... Така, уважаеми колеги, продължаваме. Имаме дълго гласуване, така че трябва да започнем. И така, всички ли имате картите си за гласуване? Ще започнем с първия доклад за гласуване за напредък в областта на равенството между мъжете и жените в Европейския съюз през 2013 година. Има две неща, които искам да кажа. Преди да дам думата на докладчика господин Тарабела, искам да ви информирам, че групата на ЕНП помоли по а, точка 14 да се изтегли гласа. Вие бяхте, гласуването, вие бяхте информирани по имейла по този въпрос. Просто това е само за ваша информация. Секретарията е получил също така молба за поименно гласуване от групата на ЕКР за следните изменения 89, 90, 91, 93, 94, 95 и 2225, 26, 27, 30, 31, 38 и до 242. За да може да гласуваме поименно, ще, това ще трябва да бъде подкрепено от 9 присъстващи членове. Имаме тази моба от ЕКР, но според правилата ще са ни необходими 9 депутати, които подкрепят. Колко от колегите могат да се съгласят за поискания а, поименен вод от ЕКР? Моля, гласувайте. явно има достатъчно наши членове, които подкрепят това искане. Следователно, членовете, които прочетох, ще бъдат гласувани по именно. Преди това ще дам думата на господин е, е Тарабела. Аз искам е, да се изкажа, искам само да ви а, спомена, тъй като мейл, мейлите, които получават, ме третират като убиец на жени и всички обиди ме оставят стоик. Аз уважавам всички становища, но това е доклад за равенството между мъжете и жените занимава се с достъпа до обучението, борбата срещу сексистските отношения, науката, техника и така нататък. Това е един много широк доклад, той, който трябва да бъде гласуван. Защо? Защото ще даде добър сигнал а, по отношение на последните години, особено а, в крайна сметка е, беше отказан един доклад. Именно за това искам да обясня, че може да е, се сподели този доклад, е, защото той върви в правилната посока. Това е едно по-обобщено послание, то е ясно послание но някои от измененията може би са излишни. И аз се надявам, че посланието ще мине. Това са нашите а, изменения. Нека да не а, свеждаме този доклад до доклад за правото на аборта. Искам да благодаря на всички, най-вече на докладчиците Сянка за отличната работа на нашата сътрудничка Мариано, е, особено за посланията а демокрацията, която ще се прояви днес, всъщност това е най-важното. Председателката, благодаря господин Тарабела. Вярно е, че се направиха значителни усилия с 20-те компромисни изменения, които имаме, които които въвеждат различни гледни точки. Сега нека да гласуваме по параграф 1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 Приема се. С 20 гласа за. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за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 по именно гласуване, режим на гласуване по компромис 9. Край на гласуването. Приема се. 28 за, 6 против, 1 въздържал се. Преминаваме към компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 13 за, против, Сто тридесет и пада. Сега, както казах, компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромис изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Проверяваме изменение 150. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 15 за, 13 против. Преминаваме към изменение 151. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисни изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. И тук има молба за разделно гласуване по параграф 5. Кой е за този параграф? Просто едно малко пояснение. Окей. Okay.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 Entonces pasaríamos. Sorry? Check? Do you want? Okay, we will check. Paragraph uh, 5, original test. Sí, Sí, está. Да, проверяваме uh, параграф 5. Имаше молба да се провери валта. Добре. Приема се. Следователно падат изменения. Сега преминаваме към изменение 163. Кой е за? Против. Въздържали се отхвърля се. 166 за против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168, две части, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част за, против,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 174. Искате да проверите 173. Добре. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 18 за, 17 гласа против. 174 за, против въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверите ли? Добре. Проверявам 129, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 18 за, 17 против. 180 пада. 176 за. Против. Въздържали се, приема се. 177 е оттеглено. 178 за. Против. Въздържали се, приема се. 179 за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7 има молба от НП за разделно гласуване. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се. Мисля, че е прието, но да проверим режим на гласуване по втората част на изменението по параграф 7, край на гласуването, приема се. 20 гласа за, 14 против. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Не беше съвсем ясно. Проверяваме електронно изменение 183, режим на гласуване, край на гласуването, отхвърля се. 16 за, 19 против, 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, Тоест той е отхвърлен, 188 за, против, въздържали се, отхвърля се, 189 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 193 който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 201 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се. Е, не е ясно. Извинявайте, но ще трябва да проверим. Проверяваме по 2009. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 16 за, 18 против. Отхвърля се. 210 за, против. Въздържали се. Прието се. 211 за, против. Въздържали се. Приема се. 212 за, против, въздържали се, прието. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против,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 Приема се. За 13 параграф устно изменение от господин Тарабела. За. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за. Против. Въздържали се. Приема се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, приема се. И сега имате думата, да? Благодаря, госпожо председател. Искам да съобщя за едно техническо изменение. За съжаление, при превода на унгарски е допусната грешка. Искам да променя нещо. Става въпрос за прекъсването на бременността, т.е. достъп до аборти. Нека така да остане в окончателния текст. En, esto es una cuestión, una corrección lingüística, yeah. por lo tanto no... no... Е, това е езикова поправка, така че няма нужда да гласуваме по нея. Е, отбелязваме е, вашата бележка. Секретарята ще направи необходимата корекция. А сега стигнахме до редица идентични изменения, ще гласуваме наведнъж. 225, 226, 227, които ще, 228, които ще гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлят се. 21 против, 14 за. Сега стигаме Извинявайте, казва председателката. Има исканията за отделно гласуване е оттеглено от НЕП, така че стигаме до 229-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 229 е, е, е, поправя се председателката. Трябва да гласуваме електронно за 229. Гласувайте, моля. Края на гласуването. 229 се отхвърля. Двеста също гласуваме електронно. Прекратете гласуването и резултатът отхвърля се. 231 гласуваме електронно. 231 гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 232. Кои са за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 233. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Има искане от НП за разделно гласуване в 14 параграф на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, приема се. 243 за. Не, тук ще трябва да гласуваме електронно. 243 гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста за. Двеста за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуваме за 237. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Двеста се приема. 238. Гласуваме електронно и за него. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 238 се отхвърля. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, Да, малко по-бавно ще карам. 248 за, против, въздържали се, Отхвърля се 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега първо изменение. Частите от прембило са това, това е заедно с шесто изменение. Те са идентични за, против, въздържали се, приемат се. също за второ и пето изменение ще гласуваме също заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се. Мисля, че се, десето се отхвърля, но не съм съвсем сигурна. Нека проверим по десето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 19 на 16. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, Искате да проверим 13-то ли? Проверка по 13-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 19 на 16 гласа. 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 15 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение от господин Тарабела за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то за, против, въздържали се. Нека проверим 20-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 20-то изменение се приема 19 на 16. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 22-ро изменение за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то за. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 то за, Добре, нека проверим 24-то, както искате. Проверяваме 24-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то. За. 25-то. За. Против. Въздържали се. Не е много ясно. Трябва да проверим и по 25-то. 25-то. Изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването.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 въздържали се. Нека проверим резултатът 29-то изменение. Гласате, а, гласувайте, моля. Отхвърля се. 300 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 34 изменение за, против, въздържали се,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 против, против въздържали се, приема се 45-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 47-мо за, против, въздържали се, приема се 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се 48 изменение на две части. По първата част за, против, въздържали се. Отхвърля се по втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-то изменение. 50-то е оттегляно, извинявайте. За, против, въздържали се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 Отхвърля се 58 за, против, въздържалите. Не е ясен резултатът. Ще проверим. Гласуваме по 58 изменение. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис за, против,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 Гласуваме го електронно. Гласувайте, моля. По компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Компромисът се приема. 34 гласа за. 81 изменение за. Против въздържали се, отхвърли се. 83-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 88-то за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно по 89, 90, 91, 92 и 93. Гласуваме ги заедно, тъй като са идентични. Гласувайте, моля. Край е, на гласуването. Е, Не минаш? Отхвърля се. Сега първоначалния текст, разделно гласуване, който е за, против, приема се. Okay, Decaen todas las siguientes enmiendas hasta la 99, que pasamos a votar. ¿Votos a favor de la 99? ¿En contra? No lo veo claro. За 92-то, против. Не е много ясно, нека проверим електронно. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. и едно за, против, въздържали се. Да проверим. Начало на електронно гласуване.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 въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега заключително електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 35 против и само двама въздържали се. Честито на господин Тарабела. pasamos al siguiente informe. Преминаваме към следващия доклад на госпожа Костадинка Кунева за създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, компромис 3 против, въздържали се, приема се.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 Приема се 36 за, против, въздържали се. Трябва да промерим. 36 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа. Изменя 7 за, против, въздържали се. Приема се. Изменя 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 с устно изменение, което виждате в списъците за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 се е оттеглено. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 е оттеглено, 21 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против,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 Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. изменение. Прието с 29 гласа за, няма въздържали се, само 4 против. Преминаваме към следващото гласуване. decir, ahora después de los votos me, me voy, que se queda alguna vicepresidenta. Pasamos al, al informe de opinión de la SED Unión. Преминаваме към гласуване на становището по годишния доклад за 2013 година за правата на човека и демокрацията. Започваме. Изменение 21 за против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 23 начало на електронно гласуване.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 въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но не е зле да проверим. Начало на електронно гласуване, компромис 8. Се фира ла votación. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48 за против въздържали се. Не виждам много добре. Нека да проверим. 48 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49 за, против,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 въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Начало на електронно гласуване за 56-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. We have Yeah, Okay. It's free vote for her. Eh, enmienda 59, votos a favor. Изменение 59 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за против, въздържали се, приема се. 61 в две части, първа част за против, въздържали се, приема се, втора част за против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването за втората част. Край на гласуването. Приема се изменение 62 за Един момент, казва председателката. Всъщност гласуваме 63 в две части. Първа част за 63 за, против, въздържали се, приема за втора част за. Себастиан, заповядай. Мисля, че няма нужда да го гласуваме. 62 не сме гласували, казва председателката. За, против, въздържали се, приема се. Сега 63 в две части. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се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 Компромис 3 за против въздържали се, приема се. Изменение 18 за против въздържали се, приема се. Изменение 19 в две части. Първа част. Почакайте, казва председателката. не са две части. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме заключително така измененото становище, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Двадесет осем гласували, 20 за, двама въздържали се и само шестима против. Честито на докладващата. Преминаваме към следващото гласуване. que es más, bastante más ligero, tiene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 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, и сега окончателното гласуване по становището, режим на гласуване, моля, край на гласуването. Приема се изменението с 29 за, 6 против. Сега преминаваме към освобождаване за отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт по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 Преминаваме към последното гласуване, електронно, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. 28 за, 6 против. Следващата точка се отнася за устния въпрос, който внася нашата комисия за ам, гениталното съкътяване. Има молба от групата на НП да има две разделни гласувания в текста, който ви имате в документите си. Така че ще гласуваме тези първия въпрос по-точно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за? Против? Въздържали се? Приема се. И след това останалия текст за? Против? въздържали се, приема се. Така че текста за устния въпрос, който ще бъде внесен в комисията е прият. И сега преминаваме към следващата точка. Всъщност, гласувахме тези две части по-отделно, но трябва да имаме окончателно гласуване на текста на устния въпрос с, с измененията и сега гласуваме електронно за окончателния текст на устния въпрос. Край на гласуването. Приеме се. pasamos a la que creo que es la última. И сега преминаваме вече към последното гласуване за днес. Това е Европейската мрежа за работна заетост и службите за мобилност. Това е чрез изменения от джендър мейнстриминг, изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9, за, с устни изменения, за. Имате ли възражение към устното изменение? Тогава нека да гласуваме изменение 9 включително и устното изменение. Включихме устното изменение, защото нямаше възражение за него. И въпросът се отнася за процедурата, а, устното самото и устно изменение ще го гласуваме последно. Аз започнах с въпрос. Може ли да приемем устното изменение? Има ли възражения? А като няма възражения, гласуваме за изменение 9 заедно с устното изменение на госпожа Зонянска за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Нека останалите да гласуваме анблок за, против, въздържали се. Приема се. Много ви благодаря за подкрепата. Това означава, че приключихме всички гласувания.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 pa būk, man bus drąsiau. Mėly kolegos, ar galėtumėm tęsti? Važiami kolegi. Е, продължава утре, утре, утрешното ни заседание. Искам да ви помоля за вашето внимание. Имам още един въпрос, който трябва бързо да разгледаме, за да може да се вместим в предвиденото време. Семейните предприятия в Европа, това е последния въпрос, който ще разгледам и сега давам думата на докладчика Даниела Аюто. Скъпи колеги, Семейния бизнес, семейните предприятия в Европа са най-широко разпространената форма на, на бизнес в Европа. Семейните предприятия обикновено са 70-80% от всички предприятия, 61% в Холандия, 73% в Италия, 91% в Финландия и а, те са между 40 и 50% от всички трудовозети. Много малки и средни предприятия са семейни предприятия, но някои от големите фирми в Европа са също така семейен бизнес. Има много микропредприятия с по-малко от 10 служители, някои семейни предприятия, имат оборот с над 2 милиона евро. Обединеното кралство и Финландия 18% от всички предприятия търсят възможности за нов бизнес и те са много новаторски. По отношение на ролята на жените в тези семейни предприятия, тяхната роля трябва да се засили. Жените имат жизненно важна роля в семейните предприятия, защото са в състояние да внесат новаторство от гледна точка на управлението, развитието на бизнеса, собствеността, управлението на семейния бизнес. Жените са много ангажирани но в общи линии в Европейския съюз това не е достатъчно. Първо, като разгледаме ролята на жените в семейния бизнес, това а, определено дава възможност за а, развитието на кариерата на жените, но те са изправени пред много а, пречки в семейния бизнес, има възможности за развитието на кариерата, може да има също така възможност да се съчетае семейния живот с работата. В много случаи обаче жените са ограничени. Те са подстъклен по хлопак, образно казано. Понякога, даже често, има сегрегация по полове, има по-малко няколко а, жени с високо трудово възнаграждение. Ролята на обществото се отразява и на работното място. Много често жените предоставят една подкрепяща роля, често работят безплатно, докато мъжете имат по-голяма отговорност, а оттам и повече власт. Т.е. има несъответствие между приноса на жените и маргиналната роля, която те играят с липса на отговорност, липса на възможности за вземане на решение. Много често приноса на жените не се отчита а, от гледна точка на заплащането и съществува необходимост за борба срещу тази ситуация в случаите, когато жените са невидими, те не играят важна роля в семейните предприятия, не им се заплащат достатъчно и те играят просто поддържаща роля. То, те не винаги, се, не винаги фигурират в списъка на управителния съвет. Плащането е основен приоритет, защото това е свързано и с пенсионните вноски, с професионалния живот на жените. И трябва да се има предвид, че има много видове насилие, не само физическо, физическо насилие. Сегрегацията а, е форма на насилие. Ние трябва да го предотвратим и да се борим с него. Една друга тема е унаследяването от дъщерите. Унаследяването много често се а, основа, е, по полов принцип и, и дъщерите много често са изключени и синовете винаги имат приоритет. А жените биват изключвани от а, а, предприемачеството. Тогава, когато жен, дъщерите успеят да се включат като с предприемачи, те винаги са на второ място след мъжете. Много често има макроекономически или макросоциални фактори, които влияят върху тези фактори. Има фамилни фактори, социални фактори, стереотипи, дискриминация по отношение на дъщерите. Също така, обикновено не се а, постига наследяване от дъщерите, когато има син. Когато говорим за наследяване, трябва да имаме предвид, че прехвърлянето на собствеността има личен аспект, освен економическия капитал, има и културен капитал, има и социални активи. И бих желала да подчертая връзката между семействата, семейните предприятия много често жените са маргинализирани вътре в предприятията, което се отразява и на техните семейства. Ако жените нямат полагаемото им се място в бизнеса, това се отразява и на ролята им като майки и а, повлиява на начина по който те се грижат за децата си. Те трябва да имат достъп до а, служби, до услуги. Ние бихме искали да подкрепим жените, които имат деца. А, аз съм. А, ще се радвам да подкрепите това становище. Ангелика Неблер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на нашата докладваща за изготвянето на това становище. Много се радвам, че темата за семейните предприятия се обсъжда тъкмо в нашата комисия. И аз като нашата докладваща смятам, че имаме средно съсловие, малки средни предприятия и е много важно да се занимаем с тази тема. С оглед на напредналото време ще задам само два въпроса на докладващата за, съображе... за точки Д и Е от преамбюла. Вие казвате там, че жените винаги играят спомагателна роля, с което са ощетени. Трябва да кажа, че в моята страна е малко по-различно. Тъкмо в семейните предприятия през последните 10-20 години структурата се промени доста и жените са доста така. Сред жените има доста собственички на семейни предприятия така че в този случай социалното осигуряване не е въпрос, който трябва да свързваме. Но ви питам, имате ли статистически данни? И следващото точка, където говорите, че синовете са предпочитани пред жените при наследяването. В моята страна през следващите години предстоят много предавания такива на предприятия и проблема не е син или дъщеря, а проблема е да си намериш наследник. Мисля, че е доста по-обща темата. Наистина малките и средни предприятия имат доста проблеми с наследяването, особено ако става дума за, за неячистки предприятия, там синовете или дъщерите обикновено завършват висше образование и се ориентират в друго поприще. Така че искам да ви попитам, имате ли числа, с които да докажете тези свои радикални твърдения? Благодаря. Thank you. Now I will give the floor for... Благодаря. А сега госпожа Ферегон. Sí, gracias. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Поздравление за докладчика. Аз съм докладчик Сянка от НЕП по това становище. Докладът е много интересен. Защото семейните предприятия много често остават в сянка. Не се отчита ключовата роля, която те играят и в образованието, и в е, опазването на ценностите. Тяхната роля е наистина решаваща. Затова този доклад е много важен. Във връзка с бъдещето на предприятията, балансът в семействата, предизвикателствата, пред които всички сме изправени, Отделните страни членки имат различно законодателство по отношение на наследството и наследяването от страна на дъщерите на семейните предприятия. Във всички случаи трябва да се подчертае, че жените трябва да бъдат третирани също както мъжете. Всяка дискриминация по полов признак трябва да бъде премахната. също така и жените, предприемачи, трябва да имат право на отпуск по майчество. В моята страна Испания няма традиция на семейни предприятия, които да се ръководят от жени. Нито пък предприятия, които са регистрирани на борсата. Аз ще направя предложение за изменение, но общо казано искам да благодаря Казвам ви, че ще имаме превод само още 5 минути, така че моля бъдете кратки. Марта Лабела. Ще бъда съвсем кратък. Искам да във връзка с това, което ни каза госпожа Аюто, искам да кажа, че си спомних преди време в Лиеш, в италианското консулство, бяха събрани е, хора е, на някаква е, функция, някакъв прием. Имаше един предприемач, който ми представиха. И един от дипломатите в консулството каза, знаете ли този човек? Той преживя, преживява една страхотна драма. 60 годишен, има предприятие с 100 работника – и проблемът му е, че няма син, има три дъщери. На кого ще остави предприятието си? Ето, това отношение е реалност. Това не е никакъв анекдот, това е истина. Това показва колко уместно е становището, което е разработила госпожа Юто. То отразява реалното състояние на нещата, вертикалната сегрегация, хоризонтална сегрегация – това, че жените, които работят в семейните предприятия, често изобщо не са видими. И там много правилно подчертава, жените присъстват в семейните предприятия а, и макар и да играят някаква важна роля, а, тя не, не е призната. Аз ще внеса, разбира се, изменения, а, с които смятам да се поискам да се подчертая ролята на жената предприемач, особено в семейните предприятия. И мисля, че се трябва да се съсредоточим върху нуждата на жените да се дава възможност да заемат ръководни длъжности и да се развиват, да развиват, да се развиват, да стават ръководители на по-големи предприятия. Говориме за малки предприятия, за микрокредити и така нататък, но не трябва да ограничаваме ролята на жените само до това. Те могат да ръководят и големи предприятия. Така че благодаря на докладчика и ще внесат своите изменения. Благодаря чувам за семейни предприятия, жени в семейните предприятия, така на пръв поглед звучи много добре. Този отличен доклад обаче е, много добре показва съществуващите проблеми, на които трябва да се реагира. Първо, Първият проблем е, че както в едно домакинство, така и в едно семейно предприятие, всъщност жената работи, и на това се гледа като на нещо естествено, просто тя от любов, от мерак работи, а не полага истински труд. Точно на това обръща внимание нашата авторка, защото има последствия в пенсионно, социално осигурователно отношение и така нататък. Аз като юрист искам да задам два въпроса когато вече е, няма е, общност на имуществото в едно семейство, значи след развод, о, жената, която е работила в семейно предприятие или след е, раздяла, е, ще бъде ощетена. По същия начин се гледат по същия начин, според нас, има и един закон от наказателно правен характер – един проблем от наказателно-правен характер. На хартия жената много често е съсобственик или съуправител на фирмата. На практика това не е така. Тя няма думата, но стигнали се до наказателен процес, тя поема отговорността и понякога по затворите срещаме такива майки глави на семейства. Трябва да се има предвид и това. Uh, Сега ще дам думата на представителите на комисията. Моля, бъдете кратки. Благодаря, госпожа председател. Бих искала само да кажа, че комисията приветства приемането на това становище от вашата комисия през 2015 година, за да се подобра, подобри статистиката за семейните предприятия ние ще съфинансираме работа с националните статистически е, служби, за да може по-добре да установим какъв е броят на семейните предприятия. Ще бъдат събрани е, също така и данни за профила и работата, която вършат семейните предприятия жените в Европа. Благодаря сега госпожа Ангелика Мине, е, която също е докладчик Сянка. Съвсем накратко. Най-напред искам да поздравя госпожа Аюто. Жените предприемачи, дали в семейен контекст или по друг начин, играят много важна роля, особено като има предвид економическата криза, която преживяваме. Комисията току-що отговори на въпроса, който мислех да задам за необходимостта от статистически данни. Е, защото е, в становището се казва, че синовете имат, обикновено биват предпочитани пред дъщерите. Това е истина, така е, но необходимо е да имаме достатъчно статистически данни, които подкрепят това мнение. Също така необходимо е да обменяме добри практики между страните членки. За това ще приключа моите забележки. Съгласна съм с всичко останало. Благодаря. Благодаря. И сега, госпожо докладчик, искате ли да добавите нещо? Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на колегите за подкрепата. Колкото до липсата на достатъчно статистически данни, ако се справите с литературата, ще установите, че тази липса наистина съществува. Аз съм събирала данните от частни проучвания, от е, изследвания на италиански университети. Както казахте, е, може би в някои страни проблема не е така остър, но както господин Тарабела посочи, в Италия, пък и в много от средиземноморските страни, това е наистина въпрос на нрави, въпрос на култура. И много се радвам на предложението, което се прави в, което бях, беше, предложението, които бяха направени тук за събиране на повече статистически данни, което е намерение на комисията. И е, смятам, че трябва да продължим да работим в тази насока срок за измененията е 27 януари до 16 часа. А, до 18 часа след обед, извинявайте. Благодаря, ще се видим след обед.